Днешното заседание може да ги намерите и на вебсайта на Европейския парламент. Сега по промените по дневния ред. Председателския съвет прие на 10 ноември окончателния дневен ред в член 137. Вие разполагате с него. Що се отнася до понеделник и вторник, няма искания за промени за сряда в съгласие с всички политически групи се внасят следните промени в дневния ред за следобедното заседание. Започваме с изявление на срещата на върха Европейския съюз САЩ. Втората точка ще бъдат устните въпроси за отворения интернет и устен въпрос за ромите. Четвърта точка е изявление за забрана на клетъчните боеприпаси. И пета точка устен въпрос относно законодателството за ДДС и цифровия пазар. Останалите точки за сряда сутринта, например, остават без промяна. Искам отново да подчертая, че всичко това е съгласувано с политическите групи. За четвъртък има две промени. Първата от тях отново е договорена с всички политически групи. Изявление на комисията за приноса на общата политика по рибарство за създаването на обществени блага е свалена като точка от дневния ред. Няма да има такова изявление на комисията също за четвъртък. Отново в е, съгласие с всички политически групи по доклада на господин Флекенштайн за Европейската агенция за морска безопасност. Гласуването е предвидено за четвъртък, но политическите групи се договориха този въпрос да не бъде гласуван по време на сегашната сесия, а по време на сесията на 30 ноември, 1 декември. Т.е. има забавяне с две седмици. Това е съгласувано отново с всички политически групи. Това е всичко, дами и господа, по дневния ред за, днеш... за това пленарно заседание. Можем сега да преминем към първа точка. Господин Посел, поиска думата. Извинявам се много, господин председател. Не съм ви разбрал достатъчно добре. От превода разбирам, че доклада Флекенштайн се отлага за следващото пленарно заседание, а по-късно разбрах, че депатът се отлага. Гласуването се отлага, господин Пасъл. Тоест, по този доклад няма да се гласува на това пленарно заседание, а ще се гласува през декември. Dziękuję Państwu. Na tym skończyliśmy ustalenie porządku obrad. Благодаря. С това приключваме обсъждането на дневния ред. Искате думата синя карта ли вдигате? Не, просто исках да ви обърна внимание, господин председател. Надявам се, че ще можете да ми помогнете. Вече пет години в Европейския парламент Ирландският е официален език. Сайтът на Европейския парламент обаче е само на 22 езика, а 23-ият ирландски да е пропуснат кога. Най-сетне ще се приведе и сайта в ред, така че да няма дискриминация срещу ирландския. Благодаря. Председателят. Благодаря много за този коментар. same item, President. That was Mr. Gallagher. This is Mr. Mitchell. E, pan Mitchell, bardzo proszę. Е, Благодаря, господин председател. Мога ли аз да кажа няколко думи в подкрепа на казаното от господин Галахър? Мисля, че е недопустимо един език да се пренебрегва по такъв начин, така че въпросът действително трябва да да бъде разгледан. Сам przyjrzę се тъй справя, бо dzisiaj не естем w Ще разгледам този въпрос. Няма как да направя коментар незабавно, но както казах на господин Галагър, ще разгледам въпроса възможно най-скоро. Мадам? Point of order. Yes. Имате думата по процедурен въпрос. Благодаря, господин председател по същата тема. Когато се изказвам тук в парламента, винаги се изказвам на ирландски. И всичко, което казвам, е подготвено на ирландски. Написано е на ирландски и текстът остава така, след като, докато а, не е готов и неговият превод на другите 22 езика. Но в момента, в който текстът бъде преведен, от сайта се изтрива оригинала на ирландски и вече не може да бъде намерен. Председателят, по тази тема вече отговорих на господин Галахър. Ще се занимая с въпроса. Призовавам ви да преустановим тази дискусия. Знам, че въпросът е сериозен и ще го разгледам. Благодаря. Първата точка в дневния ред днес е доклада на госпожа Саракияни. Давам думата на докладчика госпожа Саракияни. Имате думата. Те. Прима ди инициаре бревементе. Благодаря, господин председател. Преди да представя доклада си, нека да благодаря на докладчиците в Сянка, които работиха с мен